утре. Ако няма такива възражения, то тогава ще се смята това тълкуване за одобрено. Дали някой би искал да се изкаже? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. На предното заседание говорихме за Русия. и връчихме послания на председателят на комисията и съвета, като поискахме те да се изкажат за предстоящите избори в Русия. Информирани сме, че една партия в Русия е получила отказ за регистрацията си. ОССЕ също ни съобщи, че наблюдателите на тази организация не са получили пълни права. Искам да помоля колкото се може по-бързо да получим изявление за ситуацията в Русия така че да можем да проведем дебат по тази тема. Смятам, че това ще бъде уместно. Господин Свобода. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще подкрепя това искане. То е отражение на политическата воля и също ще се разгледа в председателския съвет. През юли ще трябва да получим кратко становище по време на дебата. Благодаря. Е, да, има ли друг желаш да се изкаже? Не, в такъв случай записваме вашето искане и го предаваме на компетентните органи. А сега, нека да преминем към дневния ред. Дневния ред, така както е добре, на председателския съвет на 9 юни е обнародван и след консултации с политическите групи взехме решение да се направи следното предложение за изменение по дневния ред, със съгласието на всички политически групи. Става дума за 23 юни, четвъртък. Гласуването по доклада Каслер за Европейската година на активната, активния живот на възрастните се отлага. Докладът Тарела се включва в времето за гласуване. Крайния срок за подаване на изменения по този доклад е в 4 часа днес. Имате ли коментари по въпроса? В такъв случай тези изменения са прияти. Освен това, получихме още искания за промени. Групата на зелените, Европейски свободен алианс, иска съвместния дебат за економическото управление да се проведе веднага след дебата за подготовката за Европейския съвет и преди дебата по общата съскостопанска политика. Иска ли някой да се изкаже в защита на това искане? Никой не иска да се изкаже в защита на това искане. Заповядайте. Нямате желание да говорите. В такъв случай, нека да гласуваме. Кой е за това предложение за промяна? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И така, дневният ред за днес остава непроменен. Преминаваме към след... дневния ред за утре, 23 юни. Обединената левица иска гласуването по докладите, включени в съвместния дебат по економическото управление, да е, бъде отложен за следващо е, пленарно заседание. Давам думата на господин Кутес, за да изясни тази позиция гласуването и дискусията по економическото управление и гласуването, както казах, за економическото управление се отлага за юли. Причините са съвсем ясни. В понеделник заседава съветът Екофин и внесе изменения. Някои компромисни изменения трябваше да бъдат обект на преговори. Ние нямахме достатъчно време да се запознаем с тях. Също така не бяха и преведени поради недостига на време. Ние сме поставени под е, огромен натиск от страна на съвета и ви молим да устоите на този натиск на съвета и да се съгласите с нашето искане за отлагане. Във връзка с това искане, мога да дам думата на един оратор в подкрепа на искането, един оратор против искането. Иска ли някой да се изкаже за това искане? Никой. Иска ли някой да се изкаже против? Имате думата. Благодаря, господин председател. В Европа имаме спешна нужда от солидни основи за еврото. Това е пакет, който обсъждаме от много месеци. По 98% от него вече сме постигнали съгласие с съвета. Искаме да се гласува утре, за да може Европейският парламент да изрази своята воля тук в пленарна зала, а оттам нататък са необходими допълнителни преговори с съвета, за да може да се постигне крайно споразумение преди лятото, за да може действително да има силна основа за еврото. Е, Благодаря. Ако искате да говорите в защита на искането, имате думата. Е Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ние в момента разполагаме с пакет, който беше изменен в последната секунда. Много от нещата все още не са преведени на всички езици. Аз видях превод само на английски язик и това не ни дава възможност да се запознаем точно с това, за което става дума. Освен това, има факти, които са изключително важни, има изводи, които са изключително сериозни за нашите страни и за нашите народи, е, така че не би трябвало да се бърза. Ситуацията, която наблюдаваме сега в Европа, в Гърция или в Ирландия, е, вероятно и за Португалия ще се случи това и е, по тази причина ние трябва съвсем грижливо, съвсем внимателно да се запознаем с съдържанието на тези документи и съм също за това да се гласува през юли. Благодаря. Кой е за това предложение? Е Против? Въздържали се? Отхвърля се. L'ordine dei lavori è quindi così fissato. И така, няма да има промени в дневния ред.